че е, ще е, се стремим да бъде постигнат е, един текст, който да отговаря на очакванията на Европейския парламент. Благодаря ви, господин министр. По тази тема приключи дискусията. И така, съгласно нашия дневен ред, преминаваме към устни въпроси, а именно паспорти с биометрични данни. Така че незабавно давам думата на господин Коелю, един от носителите на въпроса. Благодаря много. Е, регламент 2250 е, прият през 2004 година, беше значителна крачка напред за хармонизиране на стандартите, свързани с отличителните знаци за сигурност и биометричните данни. Беше въведено, е, бяха въведени биометричните данни е, така че да се е, гарантира е, по-добро съответствие. Но не е достатъчно да говорим за паспорти. Всъщност важен е целият процес внасянето на документите за издаване на паспорти, събиране на биометрични данни и проверка на границата. Е, няма смисъл да се завишава равнището на е, сигурност на паспортите, ако същевременно се допускат слаби места е, по други брънки на веригата. Напоследък се твърди, че 10% от биометричните паспортите с биометрични данни в обращение във Франция са неправомерно издадени. В Нидерландия също така се заявява, че 20% от пръстовите отпечатъци не могат да бъдат проверени и следователно това не стават безполезни. Наистина, свободата на предвиждане в шенгенското пространство е голям успех, но той изисква ефективни документи, надежни документи с гарантирана сигурност. Трябва да е, има пълна надежност е, и в биометричните данни, и в пръстовите отпечатъци, как стои въпроса с е, децата и с населението в напреднала възраст, както е изключително важно и какви са документите, които се внасят за издаване на документи за пътуване, също така методите за събиране на пръстови отпечатъци. Това е изключително важно, какви пропуски има, какви грешки се допускат. При ревизирането извършено през 2008 година. Беше установено това, а, така че комисията трябваше да предприеме а, мерки за попълване на въпросника и въпросът е дали комисията разполага вече с резултатите, дали е в състояние да направи друго предложение. Благодаря. Сега давам думата на следващия вносител, господин Енчо. Госпожо председател, госпожо комисар, сегашните проблеми, с които се сблъскваме при големия брой фалшифицирани паспорти с биометрични данни, се дължат на факта, че не се отделя нужното внимание на целия цикъл а, до издаването на паспорта така както беше посочено от Европарламента през 2008 година, нивото за сигурност на паспортите не е достатъчно, ако е, процеса на издаването им е, не, не се съпъсва с необходимите мерки за сигурност. Събирането на данни не е достатъчно надежно, не само за е, възрастно население и за децата, а и защото се приемат документи, които не са оригинали. Така че напълно не е нужно да издаваме сигурни паспорти, ако те са издадени на базата на фалшификати. Така че комисията трябва да извърши една ясна оценка на постигнатото до тук и трябва да се съсредоточим върху качеството на документите, които се внасят заедно с молбата за издаване на паспорт. Беше установено, че много от тези документи лесно могат да бъдат фалшифицирани или подправени. Два важни елемента искам да подчертая. Трябва да се ограничи броя на, на изискваните документи за издаване на паспорти. На второ място да се приемат стандарти за сигурност, за всички тези документи. Има и друга альтернатива. Национал... Картите за самоличност трябва да бъдат еднакви във всички държави и членки, т.е. да се хармонизира формата на тези документи за самоличност. И документите за пътуване по този начин също ще бъдат повече или по-малко сходни. И смятам, че комисията трябва да се съсредоточи върху това проучване, което ще бъде изключително важно за следващата стъпка на интелигентните документи. Благодаря. Госпожа Ернц също вносител. 2009 година бе изискано изменение на регламента за биометричните данни в паспортите. Нашата политическа група подкрепи това искане, тъй като имахме големи съмнения във връзка с полезността на използването на биометрични данни при издаването на паспорти. Вярата в идеалния документ за установяване на самоличността доведе до подценяване на другите брънки в веригата. Продължаваме погрешно да смятаме, че паспортите с биометрични данни не могат да бъдат изменени. Това в никакъв случай не е вярно. Биометричните данни също могат да бъдат изменени. Доказателство за това са децата или възрастните хора. Трябва да се извърши обстойно проучване на биометричните данни. Установихме, че се ширят фалшификациите, например в Обединеното кралство и в други страни. Чиповете на тези паспорти в никакъв случай не са сигурни. Те могат да бъдат фалшифицирани, което може да нанесе огромни вреди на притежателя процентът на фалшифициране е различен в различните държави. Той е много висок в Франция и в Обединеното кралство, например. Въпросът е каква е ползата от биометричните данни, ако документите за самоличност с такива данни могат да бъдат фалшифицирани. Компютърният клуб Хаос в Германия се нуждаеше само от няколко минути, за да ни покаже, че е възможно да се фалшифицират такива паспорти. Те използваха пластмасова капачка от бутилка, лепило и камера. И така, само за няколко минути успяха да фалшифицират чипа на една такава карта за самоличност. Необходимо е комисията да извърши проучване и да ни запознае с резултатите от него. Председателката, благодаря. Друг носител на въпроса, госпожа Латфорд. Благодаря. Искам да благодаря на колегата, която даде ход на този интересен дебат. Много е важно документите за самоличност при пътуване да са по-сигурни. Това се прави от 10 години в САЩ и в Европейския съюз. С напредването на технологията, престъпниците могат да се възползват от слабостите в нашите системи. До голяма част моята работа е свързана с биометричните данни при издаване на визи. И винаги съм споделяла притеснението си, че не трябва прекомерно много да вярваме на биометричните данни. Те могат да бъдат извлечени, да бъдат фалшифицирани, така че важна е не само технологията, важна е и компетентността на длъжностните лица, които боравят с системата. Важно е също така е, и нагласата на отделното лице. Важно е да преценим къде можем да се намесим. Въвеждането на кодовете за визи през 2009 година е, изиска да не бъдат вземани пръстови отпечатъци на, от деца на възраст под 12 години по-рано тази година Софи Интвелт и аз трябваше да направим коментар по холандското проучване и то доказа, че в много случаи пръстовите отпечатъци не могат да бъдат удостоверени. И привличам вашето внимание към едно друго проучване за информацията, която се съхранява на чипове. Това се прави на доброволни начала най-вече и а, това проучване не доказва в пълна степен какви са провалите. През юни тази година едно друго проучване бе докладване за валидиране на данните и биометричните данни в документите за самоличност. Притесненията са свързани не само с документите за самоличност, а с визите които се ползват при пътуване. В Штатите, за разлика от Европейския съюз, има служба, която в доклада си от 2010 година а, излага своите притеснения и си признава, че щатите тези документи продължават да са обект на фалшификации. Би трябвало нещо подобно да имаме и в Европейския съюз. Аутриша, кой дола парола, прего. Моля за извинение, но госпожа Келър също поиска думата. Приемам критиката отправена от колегите. Присъединявам се към въпроса за оценката и дали можем да преодолеем проблемите и притесненията, които имаме във връзка с документите за легитимация, биометричните паспорти във Франция и т.н. Така се обесмисля стоиността на тези документи. Освен това има и последици за основните права. Френската конституция а, в момента а, всъщност а, доведе до това, че части от закона за биометричните данни се оказват а, неправомерни и а, такива отпечатъци могат да бъдат поставени там, където това не се изисква. Въпросът е дали държавите членки всичко това може да бъде приложено. Правоохранителните органи в Обединеното кралство се опитват да получат достъп до пръстови отпечатъци. Дори когато обаче отстраним всички тези проблеми, ще остане въпроса дали всичко това е необходимо и полезно, дали всичките тези биометрични данни а, се събират и за каква цел се събират. Те първа трябва да преценим дали разходите за събиране на биометрични данни са оправдани и съответстват и са размерни на ползата от тях. Трябва да се прецени дали тези разходи са съразмерни с ползата. И не бива при никакви обстоятелства да събираме все повече биометрични данни, преди да сме успели да отъложим страховете си както е, казва комисията, няма огромни проблеми, налични са данните, но има допускани грешки при събиране на данните, както чухме е, по отношение на децата и възрастните хора. Благодаря на колегата. Следващият оратор за две минути е господин Зиле. Благодаря, господин председател. Приветствам възможността да обсъдим важния въпрос, свързан с сигурността на границите. Когато обсъждахме телесните скенери, обсъдихме и ефективността на охраната на границите. Тя трябва да е сред нашите приоритети. През 2004 година бе бяха прияти изменения в регламента за паспортите с биометрични данни. Тогава стана ясно, че в системата има недостатъци, които са потенциална опасност за сигурността. Въпросът ми към комисията е следният. Вашите проучвания показват ли, че биометричните данни повишават сигурността? Доказват ли, че те са разходно ефективни? Какви мерки смята да предприеме комисията за кражбата на идентичност с международен елемент? Както Европол, така и компетентните органи в държавите членки заявяват, че кражбата на идентичност, кражбата на документи за самоличност е сред основните проблеми, с които се сблъскваме. Достатъчно добре развита ли е системата за биометрични данни, така че да можем да се преборим с все по-големите възможности, които имат нарушителите за фалшифициране? И ще допринесат ли биометричните данни за засилване на охраната на границите, така че те да станат непристъпни за нарушителите? Госпожа Манстрем от името на комисията. Почитаеми депутати, проучването, което вие изискахте, е свързано с пръстовите отпечатъци на деца под 12 годишна възраст. В момента се провежда от научния център достоверността на пръстовите отпечатъци за възрастни хора не е част от това проучване. За да има научен анализ, Центърът трябва да разполага с надежни данни за деца под 12 годишна възраст с интервал от 2 години. Подобни данни могат да бъдат предоставени единствено и само държавите членки. Португалия доброволно реши да предостави такива данни. Достъпът бе осигурен от властите в Португалия миналия новември, след като бе изпълнена съответната процедура. По тази причина проучването все още не е приключило и окончателните резултати не са налични доклада, който беше представен през май, който ще бъде представен през май, ще има предварителни заключения за детските пръстови отпечатъци и съответните алгоритми, които са разработени от учените. Докладът ще бъде представен на Европейския парламент до крайния срок, който е юни. Окончателните резултати ще предоставят обстойна информация за пръстовите отпечатъци на децата и техническата надежност по тяхното използване с оглед оглед на идентификацията на личността ще бъде включена и оценка относно това дали наличните данни отговарят на алгоритмите и могат да бъдат използвани ефективно за установяване самоличността на децата. В... На базата на резултатите комисията ще внесе съответните изменения. Що се отнася до биометричните данни, това е уточнено в решение от миналия август, е, свързано с техническите спецификации за паспортите. Изисква се пръстовите отпечатъци да бъдат е, пояснени със съответните насоки. Тъй като комисия е пазител на а, договорите, тя следва да наблюдава съответствието на документите с разпоредбите. Съответствието е стандартна процедура. В момента се извършва от акредитирани лаборатории и съвместният център за изследване е направило допълнително изпитване на чиповете, които се влагат в електронните паспорти. Това е единствения начин, по който можем да продължим да работим. Освен това ще има допълнителни доклади през май тази година, включително и доклад за съответствието на образците на паспорти от Нидерландия. Комисията след това ще предприеме нужните стъпки. Изготвя се и доклад за кражбата на документите за самоличност, на информацията в документите за самоличност. Това се отнася до последния въпрос за автентичните документи. Той пак е свързан с въпроса за кражбата на данни за самоличност. Ние ще докладваме в момента, в който сме готови с резултатите от проучването, което се провежда и след това ще обсъдим евентуалните мерки с вас. Благодаря за вниманието. Благодаря на комисаря. Продължаваме сега с изказвания от групите. Две минути за НП. Господин Димар. Благодаря много, госпожо комисар. Благодаря на Карлос. Е, е, да, е, наистина това е напредък. Биометричните паспорти, но тук се отчитат и проблемите, свързани с тези документи проблеми, които възникват на различни етапи по веригата. Има технически е, висока технология, която се използва на границата, но е, това не е достатъчно за борба с е, престъпността и зачитане на е, правата на гражданите. Организираната престъпност, тероризма е, пряка заплаха за гражданите и за техните основни права. Именно за това трябва да засилим е, целият процес за издаване на тези документи, за обработка на данните, трябва да гарантираме по-голяма сигурност на документите. Е, следователно, Докладите за оценка имат своето място, имайки предвид честите случаи на измама. И за това с нетърпение очакваме доклада за междинна проверка, както и доклада през 2013 година. Ние инвестираме много в обучение на специализирания персонал, И е, тук не трябва да се накърнява нито един от принципите. Много е важно, е, госпожо комисар, е, да се определи обхвата на всичко, което е свързано с събирането, с пръстовите отпечатъци на децата. Е изключително важно за Португалия да е, се даде по-голяма сигурност на тази процедура. Благодаря. За две минути даваме думата на госпожа Гиом. Благодаря, господин председател. Приветствам е, тази дискусия и това е изключително важен въпрос на времето въвеждането на биометрични данни беше казано повишава сигурността на документите, както и на гражданите. Неодавна проучване показва, че 17% от френските паспорти почиват на копия на актовете за раждане и на подправени документи. Така че трябва да се гарантират по-добри Госпожо Гиом, ако може малко по-бавно да четете, за да могат преводачите да превеждат. А, да, трябва да бъдем по-предпазливи, така че да гарантираме сигурността а, и да не се ограничават за сметка на сигурността а, свободите, така че тези, тези информация, която се събира, да не се използва за други цели. Понякога това прикрива и други интереси, различни фирми и промишлени лобита, работещи, изготвящи различните устройства, които се използват за контрол, с в тази група. Така че трябва да бъдем особено бдителни за що се отнася до зачитането на неприкосновеността на личния живот. Трябва да се разглеждат, преразгледат отново правилата за изготвяне на тези документи. Що се отнася до оценката на прилагането на тези правила в национален план. С нетърпение очакваме докладите, които ще ни представи комисията. Благодаря. Благодаря много, госпожо Гиам. И след това госпожа Интвел. Um, Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, вече немалко бе казано за качеството на снемането на пръстовите отпечатъци за тяхната роля в цялата система – но нека се спра върху основанията за въвеждането на биометричните данни. В Холандия наскоро бе представено искане за достъп до документи и стана ясно, че основанието изтъкнато за биометричните данни, а именно, че те ще предотвратят измами, въжи само за 20-40 случая годишно. Това е една много малка цифра в сравнение с населението на Холандия. Защо трябва да се въвеждат подобни данни при положение, че няма сериозно основание за това? Надявам се комисията да включи този аргумент в становището си. Благодаря от името на зелените госпожа Жданока за една минута. Благодаря, господин председател. Изключително сме удовлетворени от това, че комисията е започнала проучване. Регламентът трябва да бъде изменен. Радвам се, че госпожа комисарят също споделя това наше виждане. Нека се върнем назад в историята. Ще си позволя да се цитирам. Зелените заявиха, че Предложението на комисията за въвеждането на биометричните данни ни спуска, не взема под внимание много важни въпроси, като например необходимите за това средства. Не се вземат предвид също така и някои недостатъци в технологично отношение. Не се взема предвид и защитата на данните. Това наше становище бе изказано на 1 декември 2004 година. Вижда се, че един вид сме влезли в ролята на пророк. Господин Коейо, благодаря му специално за това, че постави този въпрос на дневния ред днес. Благодаря господин Жобро от името на СД. Е, благодаря. Сутринта разисквахме трафика на хора. Очевидно един много емоционално натоварен въпрос с трагични последствия за много жени и деца. Смятам, че сигурността по нашите граници заслужават всички усилия, които предприемаме за предотвратим фалшифицирането и измамите с документите за самоличност. Това е един от начините за да ограничим незаконния трафик и въобще трафика на хора. Биометричните паспорти осигуряват много предимства, но е доказано, че има и много проблеми с кодирането на данните и чиповете. Технологията следва да бъде усъвършенствана. Благодаря. колеги. Ähm, Благодаря на колегата. Не виждам господин Сегети в залата. С това спестихме минута и половина. Следващият оратор за две минути е господин Босотел. Идеята по въвеждане на биометричните паспорти целеше да затрудни фалшифицирането на нашите паспорти или тяхното подправяне и да е по-лесно за гражданите да пътуват. Но дори биометричните данни в паспортите създават затруднения. Следователно сме повдигнали този устен въпрос. Искаме да питаме комисията по-подробно да разясни проблемите. Днес виждаме какви са възможните решения на тези въпроси. Трябва да призная, че охраната на границата е нещо много щекотливо за нашите граждани. Тя е свързана с незаконната иммиграция, допускането на такива нелегални иммигранти в Европа, свързана е с затварянето на гражданите, което също може да се окаже доста деликатен въпрос. Именно по тази причина трябва да подхождаме изключително внимателно. Парламентът тук е натрупал доста опит, особено що се отнася до Шенген. Разполагаме с експертните знания на Карлос Коелио по темата за Фронтекс. Биометричните паспорти са много важен елемент от въпросите за сигурността. Затова би трябвало тези биометрични паспорти да са ефективно средство и да не могат да бъдат подправяни. Ако преодолеем затрудненията, които вече са уточнени благодарение на тези проучвания, то тогава бихме могли да извлечем ползи, особено за честните граждани, които редовно пътуват и спазват законите. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор за една минута, госпожа Чайлдърс. Господин председател, след приемането на стандарти за отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите през 2004 година, в Ирландия през 2006 година бяха издадени първите паспорти с биометрични данни. Целта на биометричните данни бе да се защитят по-добре паспортите от подправяне. Във всеки паспорт се съдържа чип с биометрични данни, така може да се установи по-надежна връзка между паспорта и неговия притежател. През 2010 година ирландската полиция установи, че 8 паспорта са били подправени при покушение срещу палестински граждани. Оказа се, че е много трудно да се фалшифицират обаче паспорти, издадени преди 2006 година. С загриженост установявам, че има и други слабости по отношение на сигурността на паспортите в целия Европейски съюз, които могат да доведат до затруднения подобни на тези в Ирландия. Комисията трябва сериозно да се отнесе към тези пропуски. Благодаря. Следващият оратор госпожа Анджелили. Благодаря, господин председател. Да се облегчи свободното предвиждане на хора, и в рамките на Европейския съюз и извън на неговите граници приоритет, от давнашен приоритет, както и засилването на европейското пространство, по-голямата му сигурност. Беше прият от парламента доклада на господин Коелю за биометричните паспорти. Според принципите, всички е, трябва да разполагат с паспорт за пътуване, включително и децата, е, за да не бъдат те вписвани задължително в паспорта на родителите си. Тази система а, е, трябваше да гарантира по-голяма сигурност. Но принципа паспорт за всяко лице не е приложим за децата под 12 годишна възраст, защото отпечатъците на деца под 6 годишна възраст не предоставят качествата, даващи възможност за сигурен контрол на самоличността. И всъщност да не забравяме, че децата са най-силно изложени на сексуални злоупотреби и на трафик. За нас е изключително важно да разберем какви проучвания е провела комисията, гарантирайки закрила на малолетните и непълнолетни лица. Благодаря. За две минути следващият оратор госпожа Матю. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, драги колеги. На първо място искам да извия врата на някои неоснователни твърдения, за, според които 500 хиляди, 1 милион фалшиви паспорта са в обращение във Франция. Да, комисията сериозно подхожда към сигурността на паспортите, но според законодателството в Франция това е престъпление издаването на фалшиви паспорти, които са предмет на сериозни наказания. Префектурите в Франция заделят специални допълнително средства за борба с подобни престъпления. Освен това, разпоредбите бяха подсилени за издаване на паспорти. Например, данните за гражданско състояние могат да бъдат проверявани по дематериализиран път. Някои актове за раждане се издават на специална хартия. Министерство на вътрешните работи се е ангажирало с засилване на мерките за сигурност, включвайки баркод за някои от документите. Е, освен това, е, задължително се осъществява сравнение е, на документите и на всичко свързано с издаването на тези документи. Освен това, задължително трябва лично да се яви лицето при подаване на документите и след това за получаване взимат се и пръстови отпечатъци на два от пръстите на ръката. Освен това, Франция е подписала споразумения с Интерпол и с други организации а паспортите, за да не бъдат откраднати паспорти, за да не бъдат използвани неправомерно. Прекъснате микрофона на ораторката. Благодаря ви много, прекъсва председателят оратора. Wir haben fünf благодаря ви. Преминаваме към спонтанните изказвания. Петима оратори от името на политическите групи. Господин Николаши, господин Кели, колегата Зенки, господин Обермайер и господин Лухан. Господин Николашик, имате думата. Благодаря. Има известни опасения във връзка с надежността и сигурността на биометричните данни. До момента не е намерено добро решение на този проблем, въпреки че биометричните паспорти се използват вече от няколко години в държавите членки. Въвеждането на чип с биометрични данни уникални биометрични данни за съответното лице, следваше да предотврати фалшифицирането, подправенето на паспорти. Но данните показват, че явно се е увеличил броят на неправомерно издадените паспорти. Това са паспорти, които са издадени по силата на фалшифицирани документи. С други думи, биометричните данни не са достатъчни за повишаване сигурността на паспортите. Призовавам да се въведат строги процедури не само за сигурността на самите паспорти, но и за процедурите по тяхното издаване. Благодаря. Следващият оратор, господин Кели. Uh, В парламента се споразумяхме с САЩ по отношение на пътническите данни. Това би трябвало да улесни и да направи по-безопасно пътуването затова се притеснявам да слушам тук, че 10% от френските паспорти са фалшифицирани, въпреки че колегата оспори тези данни. Независимо от това, тези, които притежават фалшифицирани паспорти, вероятно са престъпници от някакъв вид, голяма част от тях. Ако можем да ограничим броя на фалшифицираните паспорти, светът ще бъде по-безопасен и ще спомогнем да се ограничи търговията с подправени стоки и всякакви други видове терористична дейност. Колегата от Ирландия, госпожа Чилдърс, спомена, че фалшифицираните ирландски паспорти са предимно направени преди въвеждането на биометричните данни. Затова ние трябва да положим максимални усилия да има по-голяма безопасност. Благодаря, колега. Господин Земка, една минута има. Благодаря ви много. Биометричните паспорти имат определена цел. И тя е именно животът на престъпниците да бъде затруднен. Като че ли няма нищо по-хубаво от биометричните паспорти, за да постигнем тази цел. От друга страна обаче тези документи също могат да бъдат фалшифицирани и престъпниците могат да разбият кодовете и чиповете. За да бъдат предотвратени тези деяния, трябва да се намесят правоохранителните органи в държавите членки. Тук няма съмнение. Но ако прегледаме информацията в този доклад на комисията, не мога да открия данни за работата на Frontex и Европол. Много важни фигури в тази област. Благодаря. Благодаря, че точно се вместихте във времето си. Следващият оратор за една минута, господин Обермайер. Благодаря, господин председател. Надявахме се, че новите паспорти с биометрични данни ще предотвратят фалшификациите и ще повишат сигурността. Но, за съжаление, във Франция са в обращение над 1 милион неправомерно издадени паспорти. Паспорти издадени възоснова на фалшифицирани актове за раждане. Пръстовите отпечатъци на притежателите от части не могат да бъдат удостоверени. Това показва проучване, проведено в Холандия. Що се отнася до възрастните хора и децата, при тях е още по-трудно да се удостоверят пръстовите отпечатъци. Като цяло се оказа още веднъж, че паспортите с биометрични данни са поредната скъпа мярка, привнесена тук от Съединените щати, мярка за борба с тероризма ще трябва много точно да преценим дали и в бъдеще ще има смисъл от биометричните паспорти. Благодаря. Последният оратор господин Лухан за една минута. Пашапортele биометричи au fost și sunt în continuare greu de acceptat. Благодаря ви, господин председател. Да, населението доста трудно приема издаването на биометрични паспорти и се нуждае от специално разясняване. Системата изглежда доста сигурна, но все пак има и измами. Това е, позволяват е, е, технологиите, защото има пирати, които могат да откраднат данните, съхранявани на чипа. И наистина не е трудна тази подобна кражба. Също толкова лесно е да се откраднат данните от биометричните паспорти. Много е важно да се разясни какво представлява биометричния паспорт, какви мерки за сигурност се предприемат за издаването му и да има система за идентифициране. Компетенции. И само компетентните органи да могат е, да четат е, тази информация. Благодаря ви. Думата има комисаря госпожа Малмстром. Благодаря, господин председателю. Дебата е много важен. Говорим за сигурност на документите за самоличност, говорим за основни права, говорим за ефективност на различни видове документи и биометрични данни. През юни аз ще имам възможност да отговоря на всички въпроси, които сега ми зададохте. Тогава ще разполагам с докладите и с удоволствие ще ги споделя с вас. Очаквам отново да проведем тази, а, този дебат, когато получим документите. Ние сме наясно, че има проблем с а, фалшифицирането на документите. Мисля, че цифрите, които бяха споменати, са крайно завишени но, както вече ви казах, в момента се прави това проучване за кражбата на данни за самоличност. Когато регламента за биометричните паспорти бе приета, нямаше изрични правила за проучването и комисията не бе задължена да направи това проучване. Европейския парламент пожела това и разбира се, ние се отнасяме много сериозно към това искане. Благодаря много за дебата. Съвсем скоро отново ще се представим пред вас с конкретни резултати. Благодаря. Thank you very much, Madam Commissioner. Aussprache zu diesem Tagesordnung... Благодаря, госпожо комисар. С това приключихме обсъждането на тази точка. Преминаваме към следващата устни въпроси по темата очертаване на необлагодетелстваните райони във връзка с реформата на ОСП. Първият ни оратор за две минути е госпожа Кьостингер. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да изразя очудването си. Очудването си от това, че съветът не щете за необходимо днес да излъчи свой представител тук. Въпреки това, благодаря за възможността да обсъдим важната тема за необлагодетелстваните райони. Председателят прекъсва госпожа Кьостингер. Съжалявам, че ви прекъсвам, но тъй като сте отправили въпроса си към съвета, а в момента няма представител на съвета, ще трябва да прекъснем за малко, за да видим къде точно се намира той. Wo bleibt der Rat? Selbstverständlich werden wir Ihre Redezeit von vorne wieder laufen lassen, sobald der Rat... Разбира се, времето ви за изказване ще започне да тече от момента, в който се появи тук представителят на съвета. Можем само да гадаем къде е. Председателят, по всичко изглежда, че можем да продължим. Продължаваме с въпрос с искане за устен отговор, въпрос към съвета за най-необлагодетелстваните райони във връзка с реформата на ОСП. Госпожа Кьостингер, благодаря още веднъж, господин председател. Благодаря и на представителя на съвета за това, че се върна в залата, тъй като темата е много важна за Европейския парламент, много е важно за нас